5 март. И следващата тема в дневния ред е доклад от госпожа Хюбнер за междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Първият оратор е госпожа Хюбнер. Имате думата. Uh, uh, Благодаря, Госпожо председател, ще започна като кажа, че съгласно параграф 140 от нашия правилник, председателят на Европейския парламент може да подпише такова междусоционално споразумение след одобрението на съответната ресорна комисия, която е отговорна и след като бъде одобрено това споразумение от парламента. Аз днес препоръчвам на парламента да одобри новото междуинституционално споразумение за по-добро е, законотворчество. Сегашното споразумение е от 2003 година. Беше сключено преди е, голямото разширяване от 2014 година. Тогава имаше 15 членове на Европейския съюз и това беше и преди влизането в сила на Лисабонския договор. Парламентът многократно е, е искал да се предоговори това споразумение от 2003 година, като се вземе предвид новата законодателна среда, създадена от Лисабонския договор. Освен това, споразумението да бъде актуализирано и да бъде приведено в унисон с съвременното разбиране за едно по-добро законотворчество. През януари 2015 година избраната тогава нова комисия на Юнкер прие предложението за ново споразумение между трите институции Европейския парламент, Европейския съвет и Европейската комисия. Комисията по конституционни въпроси даде своя принос към изготвянето на позицията на Европейския парламент и в сетената на подготовката на преговорите, които бяха проведени през 2015, април 2015 година. Председателят одобри господин Ферховщад да бъде главен преговарящ от името на Европейския парламент, като ем, поддържа тясно сътрудничество с Комисията по конституционни и правни въпроси. Това беше одобрено и по време на председателския съвет. И на последно място на 16 декември беше одобрено новото споразумение. Имаше и резолюция по заключенията на тези на тази резолюция за по-добро законотворчество. А утре ще бъде гласувано споразумението като ам, високо се оценяват резултатите от преговорите. Освен това, ам, високо се оценява въздействието на това споразумение върху ам, законодателната рамка и цели да се опрости ам, архитектурата на редица договорености. Има много въпроси, които а, имат нужда от последващи действия на всички политически нива. Препоръчваме да се одобри споразумението и да се предвиди мандата за комисията АВКО, за да се види по какъв начин ще се тълкуват разпоредбите и процедурите, свързани с изпълнението на споразумението. Ще спомена някои елементи, които са много важни за Европейския парламент, свързани с съдържанието на новото споразумение. Говорим за годишни и многогодишни програми, говорим за начинът по който Европейската комисия ще дава предложения за последващи действия след изпълнението на споразумението и освен това ще се регламентира изтеглянето на законодателни предложения. Цели се да има процес на взимане на решение, който да е прозрачен и последователен. Освен това, трябва да се изготви оценка на въздействието, която да е всеобхватна и прозрачна. Независимост дейността на новият надзорен на съвет също е нещо много важно за нас. Оценката на въздействието не трябва да измества полити... политическото взимане на решението. Това също е нещо много важно. Също и въпросът за така нареченият gold plating създаване на нови разпоредби за основа на съществуващите. Не трябва да се отежнява работата на администрацията, на бизнеса и най-вече най на МСП. Е, що се отнася до актовете за изпълнение и за по делегация, постигнахме напредък и по тях. Трябва да бъдат установени критерии е, за използването на актовете за изпълнение и по делегация и да се спазва правната рамка по Лисабонския договор. И така, в обобщение ще кажа, че Комисията АВКО, като се запозна с текста на споразумението, е очертала някои въпроси, които трябва да бъдат разгледани допълнително. Трябва да има допълнителен анализ и да има съвместен доклад, изготвен от АВКО и от Комисията по правни въпроси. Ние смятаме, че новото межнационално споразумение за по-добро законотворчество ще е много важен инструмент за изготвяне, за из създаване на много по-отворени и близки отношения между институциите с цел по-добро законотворчество за благото на европейските граждани. А сега е удоволствие да дам думата на министър Хенис Плашърт, която беше и наша колега преди няколко години. Госпожо министър, имате думата. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да бъда отново в пленарна зала. Господин заместник председател, дами и господа, този дебат е дебат, който ние решихме взаимно да водиме като институции. Радвам се, че сме направили крачка напред в междуинституционните отношения. Това ново споразумение създава нови правила за по-добро законотворчество в името на нашите граждани и е, бизнеса. Нека да спомена няколко неща. Ще организираме съвместни дискусии относно приоритетите, когато трите институции определят своите. Защото за, за сега се смята, че законодателството е фрагментирано. Европейския съюз е, изглежда фрагментиран. Затова ние трябва да бъдем единни и наистина да демонстрираме, че сме възприели един единен подход. Колкото до е, инструмента за изследване на тежестта. Целта е, е процеса на законодателство да бъде политически, на законотворчество да бъде политически, а не само технически, защото ние трябва да докажеме на своите съграждани, че когато взимаме решение, ние разполагаме с необходимата информация, стъпваме на нея и взимаме правилните решения. Всичко това трябва да наистина да има и пряко влияние и да създаде благоприятни условия, условия за малките и средни предприятия с цел растеж. Трябва да избягваме свръхлигорирането. Програмата РЕФИТ е в съзвучие с е, споразумението. Не става дума за намаляване на нормите и стандартите за защита, а напротив да премисляме два пъти нещата преди да предприемаме нови крачки. Благодаря. Ваш, вашите предложения винаги ще бъдат добре дошли и ще спомогнат за изграждането на новия процес. Важното е да имаме и законодателство, което да отговаря на целите, които сме си поставили и което, което същевременно да бъде лесно за прилагане от страна на гражданите, предприятията и администрациите. Бихме искали също така да е, ви заявя, че ще, ще, ще имаме един, а, една обща дискусия относно състоянието на нещата. Може би това ви си изглежда нещо техническо, но това е много важно. Защото а, хората трябва да знаят по какъв начин работим. Нашата комуникация трябва да бъде много по-добра. Трябва да работиме по-добре, да изградиме един ефективен процес, като същевременно запазваме качеството на законотворчеството и спазваме прерогативите на отделните институции. Проблемите трябва да бъдат решавани на ранен етап, за да можем да избегнем по-нататъчно задълбочаване. Благодаря на на парламента и на комисията за конструктивната подход е, с цел създаване на по-голямо доверие от държавите членки относно приложението на изпълнителните актове. Необходимо е да имаме добра рамка за диалог, за да постигнем конструктивни решения на общите си проблеми. Всички знаеме и сме е, убедени, че споразумението е един компромис и не всеки е бил напълно удовлетворен. Разбира се, има някои, имаше някои проблеми за баланса между институциите, чувствителни въпроси, но в крайна сметка смятам, че се постигнахме един балансиран документ и е, съвета по общи въпроси ще приеме това споразумение в близките седмици. Сега целта наистина е да го приложиме на практика, за да покажем какви са конкретните резултати, които можем да постигнем за нашите граждани и за бизнеса. Още следващата седмица ще решиме начина по който съвета ще организира своята работа с цел е, организиране на тристранните разговори за определяне на нашите приоритети. Председателството ще, ще определи начина по който ще се направи, направи се изследване на въздействието и как ще се работи по пакетът. Нашата цел е нещата да бъдат прозрачни. В заключение, госпожо председател, председателството, съвета работи и ще продължи да работи в тясно сътрудничество с парламента и комисията с цел ефективното приложение на това тъй важно за всички нас споразумение. Благодаря ви. А сега давам думата на комисар Тимерманс. Благодаря ви. Когато постигнахме споразумението през декември, аз се чувствах доста раздвоен. Бях удовлетворен, защото това споразумение правихме няколко крачки напред. Но ми се искаше това споразумение да беше по-амбициозно в много отношения. Но реализма надделя и не можеше да преминем към прекалено, към умерената среда, затова все пак отбелязахме напредък. И за мен чашата продължава да бъде наполовина пълна въпреки разногласията. Защо? Защото трябва да вземем предвид целият цикъл на политиката и всички политики. Трябва да вземем всичко предвид, когато а, творим законите. В тях участват три институции. И трите институции бяха недоволни от статуквото, така че трябваше да преминем напред. Имаше три различни гледни точки и никой от нас не получи на 100% това, което искаше. Нека все пак да подчертая някои от резултатите, които според мен са значителни. По актовете за изпълнение и делегираните актове. Предлагания подход трябва да улесни бъдещите дискусии между съзаконодателите и да а, ни изведе от задънената улица по много отделни досиета. Европейската комисия обеща по-голяма прозрачност, като даде възможност на заинтересованите страни да видят текста на актовете за изпълнение и делегираните актове преди те да бъдат приети по многогодишното и годишното планиране. Междуинституционалното споразумение предвижда интензивно сътрудничество между институциите и задава приоритети за, годишния и многогодиш... за годишното и многогодишното планиране. Ще има и приоритетни досиета в рамките на законодателната процедура. Относно процедурата за регулиране. Всеки един законодателен акт ще бъде подложен на оценка, за да може да се види дали той ще постигне целта. Ще се опрости и структурата на вече съществуващото законодателство, като по този начин ще се намали тежестта, без обаче да се отслабват целите ни в социалната сфера. Това беше един от основните страхове, когато започнахме преговорите. Не трябва да се намалява административното бреме е, за сметка на намаляване на стандартите. Относно прозрачността. Понякога е, отделните институции работят заедно за изготвянето на платформа за делегираните актове. Това ще даде възможност да има публичен поглед върху законодателния процес. Комисията и парламента продължават да прилагат споразумението си, като Европейската комисия ще го гарантира, тъй като то е ключът за добрата работа между институциите. Смятам, че имаме балансиран резултат. Да, вярно, не всички амбиции, които имах, бяха осъществени, но имаме баланс между институциите. Надявам се, че Европейския парламент ще подкрепи резултата на преговарящите, тъй като той е добър както за обществеността, така и за бизнеса. Благодаря на госпожа Хубнер за чудесния доклад в това това отношение. Политическото послание от трите институции е силно. Те гледат на сериозно на по-доброто законотворчество, вземат се предвид опасенията на малките и средни предприятия и на хората а, по улиците, на обикновените хора. Имаме подкрепа за по-добро законотворчество от страна на всички институции за да може да постигнем целите по най-ефективен начин. Ако Европейския парламент подкрепи новото споразумение, комисията е готова да започне работа веднага, заедно с парламента и с съвета, за да ви покаже как ефективно можем да го прилагаме. Така всички заедно ще може да е, стигнем конкретни резултати за бизнеса и гражданите. Европейската комисия би могла да започне да изпълнява ангажиментите си във връзка с правомощията по смисъла на Лисабонския договор. Може заедно да работим по изготвянето на регистър за делегираните актове, нещо, което иска Европейския парламент. Благодаря ви. Благодаря. Господин Фон Сантименту на е ЕНП. Благодаря, господин Тимерманс. Благодаря ви за тази важна инициатива от страна на комисията. Искам да благодаря и на госпожа Хюбнер за изготвения от нея доклад. Беше много трудно да бъде прокаран той. Трябваше първо да бъде постигнат консенсус. Благодаря на Маркус Пипер. Той се застъпи за малките и средни предприятия, които също да бъдат включени в това споразумение. Ще има и втори доклад, за да бъде внесена яснота по някои от специфичните въпроси, а именно свързани с МПС и подобряване на ситуацията им. Така или иначе, много въпроси са включени, доволни сме от това. Оценките на въздействието са много важни, за да се гарантира високото качество на законодателство и целта е да се намали административния товар върху МСП и бизнеса като цяло. Със задоволство чухме това, което каза господин Тимерман за делегираните актове. Има трудности, пред които сме изправени. Преговорите бяха важни, за да се гарантира, че ще се подобри конкурентоспособността на нашите компании и ще бъде премахнато излишното законодателство. Благодаря ви. Нека да израза много ясно позицията на социалистите в тези Да Разбира се, че сме, сме за по съвършена система на законотворчество и да се знае какъв, каква е тежестта, какво е въздействието на решенията им върху другите. Това е от основно значение. Но ние винаги сме казвали, че че това, тази оценка трябва да бъде глобална е, оценка. Не става дума за само за намаляване на разходите за малките и средни предприятия. Разбира се, става дума и за това, и за бремето, но става дума и за други разходи и други, друго бреме. Става дума само, не само за законодателните е, разходи става и цена. Става, Става дума за цената и разходите, свързани с околната среда, е, политиката за е, конкурентоспособност, здравеопазването. Всичко, всичко това трябва да бъде взето предвид, за да имаме наистина една функционираща система. Също така става дума за законотворчество на европейско равнище. Когато с създавах, създаваме общи правила за един единен пазар, ние заместваме 28 е, видове правила. Тоест, ние улесняваме и упростяваме нещата. И трето, Процедурите за изследването на тежестта трябва да бъдат консултативни, не трябва да има право на вето крайна сметка ние сме избранниците на гражданите и ние трябва да има, да можем да кажем нашето мнение. Трябва да. Разбира се, Разбира се, в крайна сметка ние ще вземеме политическо решение, но ние е, сме с малко смесени чувства, но в крайна сметка ще подкрепиме всички онези положителни неща, като изследване на тежестта, намаряването на разходите и за прилагане в бъдеще на това споразумение по най-ефективен начин. Госпожа Макентайр. Uh, благодаря ви, госпожо председател. Приветствам това споразумение като стъпка в правилната посока, но също както господин комисария и на мен би ми се искало да бяхме малко по-амбициозни. Текущ процес трябва да бъде подобряването на законодателния процес в Европейския съюз, намаляването на административната тежест, на бюрокрацията, най-вече за малките и средни предприятия, е от ключово значение за нашата конкурентоспособност в рамките на световната економика. В моята група сме установили три основни приоритета. Малки и средни предприятия, намаляване на тежеста и независимост на борда за мониторинг. Това е една добра стъпка, установяването на такъв борд. По този начин може да се постигне независимост. А по за мен е удоволствие, че това споразумение отразява заключенията на съвета от февруари и по-специално намаляването на бремето. Това беше ключово послание по време на преговорите на моя министр-председател да се зададат цели за намаляването на административното бреме. Това ще е добре за целият Европейски съюз. И той каза много ясно, че нещата трябва да се подобрят не само за Обединеното кралство, за всички в Европа. Има важни елементи в това споразумение, включително оценката на въздействието за съществените изменения, някои клази за преразглеждане, както и ангажимента за регулаторно упростяване. За мен е удоволствие да видя ангажимент за оценка на регулирането, за да може да не се стига до свръхрегулиране. Аз смятам, че ще живеем по-добре в Реформиран Европейския съюз. Реформите са от ключово значение. Това споразумение е поредната стъпка в правилната посока. Това е едно безкрайно пътешествие по пътя към реформите. Благодаря ви. Сега госпожа Багасър Тундула. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Хилбнер много ясно очерта каква е целта на доклада, който ще се гласува утре. Ние ще го подкрепим, защото искаме това между, междуинституционално споразумение да бъде, да бъде изпълнено на практика. Говорим за 500 милиона души в 28 различни държави членки. Говорим, че се отива идват принципа на субсидиарността и пропорционалността. И има и друго, има и цели, свързани с едно по-добро законотворчество. Това споразумение борави с специфични факти стандарти за по-добро, споразум... за по-добро сътрудничество между с законодателите и за това как се прилага на законодателство след като е било одобрено. Оценките на въздействието ще ам, видят какви са е, конкретните резултати, които са постигнати. Има и много е, видове законодателства, които са от ключово значение и бяха очертани тук. Не е толкова лесно да се законотворчества. Това е един много сложен а, е, процес. Много европейски а, граждани са много далеч от тези процеси. Парламентът разбира колко е важно да се осъществява сътрудничество по време на ам, тези действия, да бъдат приобщени гражданите. Ам, така или иначе, по време на преговорите се опитахме да договорим един по-балансиран подход, свързан с доброто законотворчество. Ще ни се да постигнем по-добри резултати с помощта на оценката на въздействието, да се постигне по-високо ниво на прозрачност, да се намали бюрократичния товар и да има по-голяма гъвкавост, да се премахне излишното законодателство, т.е. да остане само законодателството, което е с високо качество. Има такива, които се опитват да окажат натиск, като използва популизъм и национализъм, но така или иначе има вече споразумение между институциите и ще създадем една наистина много добра основа за Европейския съюз и ще подкрепим всякакви действия в посока по-добро законотворчество για τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής... Благодаря, госпожо председател. Днес обсъждаме междуинституционното споразумение между съвета, парламента и комисията за подобряване на законодателните процедури с цел по-доброто функциониране на различните органи с цел да е, спестиме разходи и време. След дълги преговори наистина постигнахме едно предложение има някакви ясно изразени цели, но още веднъж е, става ясно, че говорим за економика, само за економика, а не за социалните очаквания. Онези, които изразяват въжделенията на гражданите, като че ли остават е, настрани и извън процеса. За, а дали парламента ще има по-важна роля в е, процеса на преговорите по силата на това споразумение или комисията ще бъде водеща, както винаги? Ев... Европа е в критичен момент. Нещата трябва да се променят, трябва да се променят парадигмите, трябва да се е, променят възгледите с цел постигане доброто за повече хора, за повече граждани. Бюрокрацията задушава гласът на гражданствеността и на органите, които ги представляват пряко. Ако ние искаме наистина гражданите да бъдат в сърцето на нашата работа, трябва да намалиме бюрокрацията, да намалим администрацията. Благодаря ви следващия. Благодаря, госпожо председател за думата по-добро законотворчество, господин Тимерманс. Кой би могъл да твърди, че искаме по-лошо законотворчество? Аз обаче се страхувам, че за тази дума се крие една друга идеология. По-малко законотворчество, а не по-добро. Самие вие използвате този термин – този термин непрекъснато се повтаря и от вас, и от всички, и от крайното дясно. Прословутата административно бреме. Аз, господин заместник председател, бих искал да ви кажа, че бремето на Европа не е административно, то е демократично, социално. Това са 27 милиона безработни. Това са беженци, които ние не можем да посрещнем подобаващо. Това са проблеми, които възникват пред Европа и те не са свързани с нейната администрация. За всичко това се крие идеологията с цел по-малко да се регулира, да се направи така, че да се освободят пазарите, да направим така, че пазарите да бъдат свободни. За да може да са свободни, трябва да се запитаме каква Европа желаем. Е, Европа, която регулира, аз защитавам Европа, която регулира качеството на въздуха, на водата, тази, която се интересува от здравето на хората, а не Европа на бюрокрацията, където се плаща на някакви служители, които да е, преглеждат това, което са натворили като закони през последната година. Благодаря, госпожа Динови. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Споразумението е резултат на компромис. И ние в парламента, като представители на народа, искаме да се постигне повече. В хода на процедурата се стигна до един компромисен текст. Ние от 5 звезди бихме е, изисквали да има по-голяма прозрачност при тристранните срещи. Не трябва в последствие да се разбира какво е било решено. Гражданите искат да знаят какво се договаря и от кого. Става въпрос за приобщаване на гражданите посредством електронните медии, например, да има повече прозрачност за делегираните актове и тези за изпълнение, да има повече прозрачност, когато има намеса от лобисти. Необходим е регистър на делегираните актове. Няма причина да чакаме до 2017 година. Щяхме да ам, посочим, че в този доклад, че имаме нужда от повече прозрачност във всички институции. Това, и това ще е в интерес на всички граждани. Благодаря ви. А, микрофон. Няма микрофон. Да, трябва да ви призная, че като прочетах този доклад се отчаях. Дълъг, дълъг и в което няма никакво съдържание и има само думи, които не изразяват нищо. Го, можех и да се засмея на е, заявленията по прозрачност. Но когато виждаме какви каква липса на прозрачност има по, при договарянето на международните договори, по-скоро се задушавам, отколкото се сме. Знам, че за, за французите европ, европейското законодателство не е добро то не е в името на хората, а на мултинационалните предприятия. Един, един е начин за Европейския съюз да бъде по-добър законотворец, да престане да бъде законотворец. Всеки, всеки народ трябва да кове своите собствени закони в дух на сътрудничество. Само суверенитета може да бъде демокрация. Господин Шафлин, имате дума. Благодаря ви, госпожо председател, господин заместник председател, господин министър. Това споразумение е навременно, първото от 2013 година на сам. Законотворчеството трябва да изразява политическата воля за регулиране в дадена област. Законодателството не се появява случайно. То има за цел да бъде добре обмислено. Така се кове политик. Законодателството, и това стана ясно от дискусията до сега, не трябва да попада в двете крайности малко регулиране или прекомерно регулиране трябва да се извършва допитване до всички заинтересовани страни, а не само до тези, които имат най-добри лобита. Някои заинтересовани страни не биват чути, а те трябва да бъдат признати. И в това отношение мисля за малките и средни предприятия. Всяко законотворчество изисква политическа воля, която се превръща в правен резултат. След това той трябва да се изпълни и да се приложи. Смисъла на политиката и на законотворчеството е доста деликатен. Невъзможно е да се регулират всички казуси. В един идеален свят по-доброто законотворчество трябва да бъде от полза за всички европейски граждани и за европейското гражданство като такова. Госпожа Пресо е следващата. Грация, президенте. Е, Благодаря, госпожо председател. Подписването на това междуинституционално споразумение е много важна новина за Европейския съюз, особено ако си имам предвид, че изживяваме криза. И с това споразумение, правомож... граница на правомощен правомощията между институ... институциите ще се преместят. Благодаря на госпожа Хюбнер, на съдокладчика господин Ковърт, които си сътрудничиха, за да постигнат положителен резултат. Различни изменения се внасят в това споразумение в сравнение с споразумението от 2003 година. Взимат се е, предвид интересите на малките и средни предприятия. Застъпва се принципа на прозрачност, по-добро законотворчество, както е, ще се вземе предвид и е, социалното и екологично въздействие следствие на транспонирането на съответното законодателство. Споразумението ще има по-голяма тежест при годишното програмиране. На това държахме ние. Тук като цяло става въпрос за една стип стъпка в посока едно все по-задълбочаващо сътрудничество между институциите, дори да не говорим за по-голямо сплотяване на Европейския съюз като цяло. Мога да кажа, че по-доброто закон, законотворчество означава най-накрая да се освободим от развяването на националните знамена. Е, таким... Е, е. Благодаря. Следващия оратор, господин Лазовски. Аз не съм застъпник на това споразумение, както колегите преди мен. Радостта ми е умерена. Има разбира се, потенциал да се създава законодателство, което да пести разходи. Но не знам дали извършването на ам, оценката на въздействието е необходима на всеки един етап от създаването на законодателството. Как ще се проверява и по този начин конкурентоспособността? Има тук противоречие или с субсидиарността, или с с нещо друго, което не мога да разбера, а именно разходите за провалите на Европейския съюз. На последно място имаше ам, твърдение, че ам, има прекалено много за, по обем законодателство в Европейския съюз. Ам, с принципа на солидарността трябва да бъде застъпен по-добре. Да, това споразумение не е лошо, но не трябва да сме прекалено въодушевени. Господин заместник председател на комисията, госпожо министър, аз съм ентусиаст. За мен това беше един от основните приоритети на работата на този парламент. Спомням си на нашето заседание през ноември 2014 година разговаряхме по този въпрос с господин Тимерманс. Вие казахте, че сте много амбициозни и аз съм много амбициозен, но много от тук колегите са много, много по-малко амбициозни. Затова днес разполагаме с един компромис, в който има и пропуски, но в крайна сметка това е едно добро споразумение, което бихме могли да изпълниме е, ефективно. Господин Враков, защото го няма, но той и той като колегите и всички е, преговарящи свърши много добра работа, и днеска това споразумение може да бъде приложено. Нека да дам един пример. Например, а, ето, тук мога да отмахна малко административно бреме в това изречението. Административното бреме. Ние в момента имаме възможност да покажем какво можем да направиме. Ако комисията има смелостта да да, да направи сравнението между това, което се случва в държавите членки, е, разликата между съдържанието на предложението и действителността, избягването на свръхрегулацията, смисла, че ще бъде един добър резултат. Това е един инструмент, който ще ни помогне да постигнем този резултат. Благодаря ви. Госпожа Хо. Е, Благодаря, госпожо председател. Госпожа Хюбнер в своя доклад посочва необходимостта от по-конкретни разпоредби за прозрачността на законотворческия процес. Напълно съм съгласна. Преди няколко седмици парламентарната комисия и Юри стигна до същото заключение. Прозрачността е необходима за легитимността. Междуинституционалното споразумение задава добра основа за добро сътрудничество между европейските институции, но не смятам, че само по себе си това споразумение е достатъчно. Не трябва да спираме сега в средата на пътя. Какво искам да кажа? За по-добро законотворчество е нужна по-добра администрация. Имах възможност да изготвя проекто регламент за отворена и прозрачна европейска администрация. Съвсем скоро ще разгледаме този регламент в пленарна зала. Следващия месец. Вие много добре познавате тази област, тъй като и вие бяхте член на нашия парламент. Намалената административна тежест може да възстанови доверието в европейската администрация. Няма да пестя усилия, когато парламента започне да предприема конкретни мерки за по-добро законотворчество и по-добра администрация. Благодаря. Господин Акер. Европейския съюз контролира риболова, селското стопанство, търговията, имате правно превъзходство, имате и външен министр, имате и полицейски части, може да отваряте границите, може да разполагате военни части но а, не може да се отрече, че економиката ви куца. Ако искате по-добро законотворчество, спрете. Всички правомощия, които споменах, принадлежат на суверените държави. Те не принадлежат към Европейския съюз. Държавите членки трябва да си върнат правомощията и колкото по-скоро, толкова по-добре. Благодаря. Господин Пипер, благодаря госпожо председател. Някои смятат, че днес е големия ден за това споразумение, но трябва да кажа, че по време на тристранните срещи много неща отпаднаха. Господин комисар казва, че е, чашата е наполовина пълна, но дали това смята господин Ферховшат, който днес не е тук? Целта беше да се намали бюрокрацията, ето и съвета е тук е, и е, се искаше да има независимост при изготвяне на оценката на въздействието. Чрез доклад на госпожа Хюбнер се изразява позицията на Европейския парламент. Благодаря на господин Ферховштад. Комисията искаше да се заложи на премахване на свърхрегулирането, но парламента и съвета отслабиха това предложение. Защо? Комисията искаше да има изготвяне на списъци с законодателните предложения, защото това предложение беше отслабено цента. Говорим за европейската бюрокрация, обаче е необходимо да има повече прозрачност, която изчезна. Жалко, защото така лишаваме, държа... лишаваме гражданите да разберат кой в коя част от законодателството носи своята отговорност. Гражданите служават повече от тази полу пълна чаша, но какво да се прави, това е ситуацията в момента. Следващия оратор. Споразумението, което ще гласуваме утре, е едно добро споразумение, една добра основа за сътрудничеството на европейските институции, но и добро послание, което отправяме към гражданите. Защо? Чрез това споразумение заявяваме ясно, че критиката я приемаме сериозно и искаме съвместно да подобрим нашето законотворчество, искаме да го изменим и ще работим по-целенасочено за премахването на бюрокрацията. Освен това искам да подчертая нещо друго. При по-добро законотворчество говорим не само за броя на законодателните актове за повече или по-малко. Това, което е решаващо е качеството. Да има високи стандарти, защита на потребителите, основните права, правата на работещите да бъдат подсилени. Това очакват от нас гражданите и това трябва да бъде отчетено и от Комисията, парламента и съвета. Благодаря ви. Благодаря. Скъпи колеги, скъпи колеги, утре ще гласуваме едно споразумение. Разбира се, Необходимо е да има по-добро законотърчество, но за това трябва да разполагаме с закони, които наистина да могат да влезат в сила и да бъдат прилагани. Аз мисля, че има още много какво да се желае. Макар, че да, вярно, но нека не забравяме, че преговорите бяха водени от господин Ферховщад, който е любител на повече Европа. Така че липсата на прозрачност по време на целия процес на преговорите е, в никакъв случай не спомогва за постигане на целта. И за бъдеще наистина трябва да търсиме някакви нови начини, ако искаме наистина да постигнем тези цели, господин Андерсон. Това е споразумение между комисията, парламента и съвета за производство на закони от тук нататък. Добре, само по себе си добре. По предложение на комисията. Но но комисията не трябва повече да има възможност да парализира процеса на законотвачерство. От друга страна, може, може ли да има прекалено много е, оценки на въздействието? Защо казвам прекалено много? Оценката на въздействието е хубаво нещо, но нека, нека да, не би, да не забравяме какви ще бъдат е, разходите и цената за отделния производител, да речеме при зададен производител на химикали така че ако има прекалено много оценки на въздействие, просто ще парализираме процеса, вместо да постигнем някакви резултати. Господин... Колежанки и колеги, да dołączyć... Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Искам да се присъединя към тези, които казаха, че не са изцяло удовлетворени от преговорите, свързани с междуинституционалното споразумение. Повече очаквахме, но успяхме да запазим това, което беше възможно. Разбира се, ще се съгласим, ще подкрепим това споразумение, защото то е необходимо и не можем да се откажем от по-нататъчни преговори, които те, защото те са необходими. Това, което се съдържа в споразумението, отразява искането е на трите институции и споразумение, което ще бъде зачитано и от всички институции. Говорим за по-добро законотворчество, но едно по-добро е, сътрудничество между институциите не е достатъчно за това закон... по-добро законотворчество. Резултатите трябва да са положителни но понякога нещата изглеждат по различен начин. Много съжалявам. Наистина положихме усилия в ЕНП, но по отношение на оценката на въздействието не сме постигнали много, въпреки че от страна на комисията ни бяха дадени гаран... гаранции, че ще бъдат проведени широко обхватни консултации. По време на тези консултации трябва да кажа, че трябваше конкретно да се говори за а, командироването на работниците. Трябва да говорим с а, конкретни а, понятия. Благодаря ви. Да увеличим конкурентоспособността е изключително важно, за да имаме по-силна економика, да имаме просперитет и да създадем растеж и работни места. Необходимо е да намалим административната тежест, да намалим бюрокрацията, и да намалим разходите за бизнеса и публичните служби, които се опитват да прилагат европейското законодателство. Това споразумение ще даде на Европейския парламент, на комисията и на 28-те държави членки на Европейския съюз да работят заедно за по-добро законотворчество. Можехме обаче да справим по-добре. Миналия месец европейските лидери предложиха подход сектор по сектор провеждан ежегодно, за да се намалят разходите за бизнеса, които се поемат и от потребителите. Нашите економики не могат да си позволят това да си остане само обещание. Господин комисар, дами и господа, обръщам се към целия парламент. Нека всички заедно да работим, да изпълним тези обещания. Благодаря, господин Свобода сега. Е, важена пани е, Госпожо председател, благодаря ви господин заместник председател на комисията, госпожо министър. Говоря от им в качеството си на председател на комисията Юрик. Нашата цел е наистина да усъвършенстваме процеса на законотворчество. Затова наистина е се радвам, че сме постигнали междуинституционно споразумение. Също времено обаче някои от нашите приоритети присъстват само частично в това споразумение. Оценката на въздействието е от огромно значение за оценяване качеството на законодателството. Те имат за цел да се провери доколко законодателството е става бреме за е, е, производствения сектор, но това ще стане само частично. също. колкото до делеги, делегираните актове, също там има също много пропуски. Така че е необходимо е да усъвършенстваме това споразумение. Важното е да разполагаме с функциониращи инструменти за прилагане на законодателството. Затова комисиите АВКО и ЮРИ ще следат отблизо прилагането на споразумението чрез доклади и работни групи. Господин... Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, мисля, че можехме да постигнем и по-добър резултат с това споразумение защото ние трябва да правим по прости и ясни закони а не да засипваме гражданите и бизнеса с бюрокрация. в тази връзка договореното годишно изследване относно тежестта е важен инструмент за идентифициране и мониторинг на резултатите от усилията на европейските институции за да се избегне и намали свръхрегулирането и административната тежест с акцент върху малките и средни предприятия. необходимо е ясно да се разграничава тежестта наложена от различните предложения на комисията и актовете на отделните държави членки по този начин вече няма брюксел да е виновен при появата на различни проблеми дължащи се на мерки взети от държавите членки. консултациите с обществеността при законодателното планиране ще спомогнат да се обърне повече внимание на въздействието на новите закони върху конкурентоспособността. годишният преглед на тежестта и оценките на въздействието на проектите за законодателство ще установяват контрол върху въздействието което те оказват по специално по отношение на малките и средни предприятия надявам се новите правила и ангажименти приети с това споразумение ще се прилагат правилно и ще спомогнат за наистина по добро съвременно и качествено европейско законодателство. благодаря за вниманието. pozdravljam izvjestiteljeve preporuke jer dijelim njegovu zabrinutost zbog zanemarivanja. аз е, споделям про... загрижеността на а, докладчика, особено що се отнася до малките и средни предприятия, които са гръбначния стълб на нашата економика. Всички трябва да, да имаме в, а, като приоритет намаляване бремето за малките и средни предприятия. Същевременно обаче не обръщаме достатъчно внимание на мястото на жените в малките и средни предприятия, където всъщност има много повече действително равенство, отколкото в живота поначало. Надявам се, че най- най- най-после ще трябва да ще премахнем всяка излишна бюрократична бюрократично действие, за да можем да освободиме отрасли от економиката за по-голям растеж. Благодаря. Сега минаваме към процедурата Catch the Eye и давам думата на господин Капуто първо. Благодаря, госпожо председател. Това междуинституционално споразумение според мен е много положително. Сътрудничеството между институциите ще бъде подобрено и това за благото на гражданите. Става въпрос за размяна на мнения между институциите в рамките на процеса на законотворчеството. Ще бъдат използвани инструменти, за да се стигне до по-добро правоприлагане. Ще има е, консултации и слушвания, които ще се организират. Така или иначе, целта е да се стигне до един изцяло прозрачен процес. Необходимо да се опрости комуникацията между парламента и съвета и това ще е много важна стъпка напред. Per quanto riguarda l'accesso reciproco alle informazioni e alle riunioni. Освен това, говорим за подобряване на достъпа до информацията в парламента и съвета. Благодаря ви. Госпожа Рохамин. Kiitos, arvoisa puhemies. EUn... Благодаря, госпожо председател. Законотворчеството в Европейския съюз трябва да, да бъде в един цикъл – и, но същевременно можем да го сравниме с велосипеда и каране на велосипед. Можем да засилиме педалите и да не знаеме къде ще стигнем. Така че 33 хиляди са служителите в комисията и т.е. много велосипедисти. Така че целта е от тук нататък да, закон, да е, ковеме закони само когато е необходимо, само когато е задължително. Това трябва да бъдат нашите насоки от тук нататък. Нещо, което не трябва да забравяме, независимо какво е отношението по принцип към Европейския съюз. Господин Преда госпожо председател. Три коментара имам по въпроса за споразумението за по-добро законотворчество. Първо, по-добро законотворчество. Какъв е, е смисълът? Важно е да вземем в предвид интереса на предприятията, както и на големите такива. Те ще имат думата при изготвянето на законодателството. На следващо място, във връзка с критериите, свързани с околната среда, те определено ще допринесат за по-добър живот на европейските граждани. На следващо място. Отваряме широко вратата за повече правомощия за Европейската комисия и се дава възможност за намеса на съзаконодателите, най-вече от страна на парламента. не виждаме някакви конкретни мерки. Например, във връзка с достъпа до работните документи. Всички знаем, че в сянката и на тъмно действат всички сили, така че трябва да се подобри прозрачността. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. В началото на това обсъждане стана въпрос за това, че чашата е наполовина пълна, а не наполовина празна. Обаче, според мен, чашата е по-скоро наполовина празна, защото това споразумение, да, има някакво положително развитие, но относно, относно и оценката на въздействието има положително развитие, но ам, за останалите неща МСП са ключов елемент в економиката. Какво ще се случи с тях? Прави се опит чрез законодателството да се намали бюрокрацията, но не се ли а, вкарва троянски а, кон а, в Европейския съюз? От името на парламента имаше само един преговарящ и това не беше най добрия избор. Щеше ни се да има повече прозрачност по време на тристанните срещи, не трябва информация да се предоставя след това. е, щеше ни се преговорите да се провеждат съгласно договорите и да има повече политическа отговорност. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, господин председател. Новото междуинституционно споразумение за по-добро законотворчество е нещо, което ще си остане само на хартия. Просто едно, за, едно за, една е, прав, правна едно правно, правно нищожество. Всички знаят, че комисията изпращ, ни изпраща законодателни е, текстове и документи, без да вземе предвид мнението на парламентарните комисии и предварително извършената работа по това. Знаете, че правото не е точна наука и не, не, не трябва непрекъснато непрекъс, непрекъснато да а, а, работим Благодаря ви. Нека ви напомня две неща. За първи път се предвижда процедура, за да може комисията да отговори на предложение за законодателен акт, идващо от парламент. Срокът за това е 3 месеца. В рамките на 3 месечен срок комисията трябва да предостави отговор – на парламента, което е изключително важно постижение. Защото, както знаем, много често при докладите по собствена инициатива и по отношение на законодателните предложения от Европейския парламент, обикновено те биват закътвани в някой чекмедже в Европейската комисия. Така че това предложение според мен е изключително важно. На следващо място дава се по-широк достъп до информация, до работни документи и до участие на заседанията на съвета. Това ще подобри работата между съвета и парламента и ще подобри законодателния процес. Благодаря. Господин Мариас. Благодаря. Аз често съм критикувал комисията, бюрокрацията, конфликта на интереси, на които сме свидетели, както и действията на тройката. Но днес искам да ви кажа нещо друго. Виждате ли, свидетели ли сте на новата, новата бюрокрация тук при е, на, наемане на местни асистенти. Виждате ли, че в момента тук създаваме бюрокрация. Ако искаме да наемеме някой да работи дистанци, дистанционно, а, но той живее в Соло, а не в Атина. Ами трябва да го докараме в Атина, защото трябва да му предоставиме е, договор който да е безсрочен. Също тук се създава една бюрокрация, че така че не можем дори да си наемеме е, асистенти на място. Бюрокрация, бюрокрация, това е един документ от 5 страници, който, който прераста в документ от 50 страници. Е, место да... Е, комисията, нека да намалим нашата бюрокрация, госпожа Лопе. Благодаря, господин председателю. Повечето от европейците знаят, че в Европейския съюз няма прозрачни демократични процеси, защото се иска да се изплащат дългове, които са неоправдани. За граждани, за бежанците се затварят границите. Една демократична Европа ще изглежда по друг начин. Европа на гражданите, които се справят с олигархията и се борят за правата си. С предложение като днешното се премахват и формалните възможности. Отнемат се възможностите на представителите на парламента да работят за благото на гражданите. Става въпрос за концентриране на власт в ръцете на институция, която не е избрана пряко от гражданите. Говорим за създаване на крепост на неолибералите. Парламента трябва обаче да се превърне в инструмента, с който ще се върнат основните свободи. Няколко коментара по чутото. Най-напред, не мога да разбера как някой може да каже, че а, когато правиш нещо за малките и средни предприятия, това е неолиберална политика. Просто не разбирам. Ако можем да помогнем на МСП в Европейския съюз, така че хората, които се занимават с дребен бизнес, да могат да го водят, вместо да трябва да прекарват безкрайни часове в административни, а, административна дейност, как може това да бъде окачествено за неолиберална политика? Ако искаме да създадем работни места в Европейския съюз, трябва да започнем от МСП. Това е най-добрата ни основа. Това споразумение се съсредоточава най-вече върху МСП. Защо? Защото МСП не могат да се защитят така добре, както големите предприятия в тази брюкселска джунгла. На следващо място, господин Дюран, зелените бяха въодушевени. Но на моменти се плаших дали няма да се нараните, защото вие казахте, че занижаваме стандартите за околната среда, социалните стандарти и така нататък. Моля ви, дайте ми три примера, в които Комисията е направила предложение, което да занижи социалните а, придобивки или околната среда. Моля ви, е, два примера. Един, един. Един пример. И накрая. Нека да стане ясно. За мен това е началото на един процес. Начина по който прилагаме споразумението, ще покаже дали можем да имаме по-добро законотворчество или не. Тук не става въпрос само за по-малко законодателство на европейско равнище. Тук става въпрос и за рационален, социален, економически устойчив начин на развитие. Да, имаме 28 различни правни рамки. Сега се опитваме да намерим общо решение. Това също е добро законотворчество, така че аз се гордея с резултат. Повтарям, искаше ми се е, да бяхме постигнали повече, но това споразумение представлява договорката между трите институции. Тук са отразени различните политически виждания и аз смятам, че това е основата за наистина по-добро законотворчество, което подлежи на контрола на външния свят. Ще бъдем много по-прозрачни, ще приобщим заинтересованите страни, ще, си използваме, ще използваме специализирания опит от Рефит, така че ще използваме тази възможност, за да може за в бъдеще най-вече МСП да не бъдат прекомерно обременени. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Сега представителката на съвета има думата. Оценката на въздействието беше засегната и аз мятам, че тя ще засили прозрачността при взимането на решенията. Оценката на въздействието ще даде възможност на институциите по-добре да преценят какво е въздействието на законодателството и то на един много по-ранен етап. Оценките на въздействието обаче не трябва да се свежат само и да се ограничават в рамките на ролята на законодателите. Оценката на въздействието трябва да играе ролята на помощен, помощен инструмент. Оценките на въздействието имат консултативна функция, защото ние са законодатели сме тези, които ще вземем политическото решение. Но е колкото е по-добра оценката на въздействието, толкова ще е по- солидна политическата позиция. Относно свръхрегулирането, Ясно, че този въпрос е засегнат. Ясно отредена е и ролята на държавите членки при изготвянето на и изпълнението съответно на европейското законодателство. Има много ясна картина, свързана с кои аспекти на националното законодателство са на европейско ниво и кои са резултата от размишления на национално ниво. Ние сме готови да се вслушаме в искането на Европейския парламент. Освен това, отреждаме специална роля на националните парламенти в процеса на изпълнението. Знам, че господин Пипер каза, че иска да се отиде по-напред по отношение на свръхрегулирането, но както и господин заместник председателя каза, независимо дали чашата е пълна или празна, съдържанието е достатъчно вкусно. И така, още веднъж ще подчертая, че, е, датско, е, че нидерландското председателство ще започне с две важни разпоредби и две важни споразумения регистъра за делегираните акти и базата данни за законодателните досиента. Европейския парламент и комисията ще предприемат е, подобни мерки, които дадат възможност да засилят прозрачността на европейско ниво относно МСП. Господин заместник председател на Европейската комисия беше много ясен по този въпрос. Да, аз съм съгласна с госпожа Вики Форд. Ние трябва да изпълняваме своите убеждения и съм сигурна, че ще действаме по съответния начин. Искам да благодаря и на основните преговарящи, господин Штат и на първият заместник председател господин ам, Тимерманс, както и на мистер Шмидт, които се умяха да постигнат съгласие. Благодаря и на колегите от комисията АВКО за усилията положени от тях. Нека да си сътрудничим по-тясно с комисията и с парламента, за да постигнем по-добри резултати. Благодаря. Сега госпожа Хюбнер. Имам две минути, за да се обърна към представителите на двете институции, които са представени тук. Искам да благодаря на съвета името на председателството и на заместник председателя Тимерманс, защ, за това, и, защото в крайна сметка те ще прилагат това споразумение. Но наистина, ако се поемем ангажимента да да прилагаме интелигентно това споразумение без прекалено много е, движение и прекалено много думи, ще постигнем наистина най-доброто за най-доброто в от това, което е влезло в споразумението. Вие казахте, че съвета вече е започнал дебата по прилагането и ще продължи дебата с парламента и комисията. Това е добра новина, защото Европейският парламент иска да вървиме напред, да ковеме по-добри закони, като същевременно зачитаме желанието на гражданите. Необходимо е нашето сътрудничество да бъде все по-задълбочено. Прозрачността при, вземането на решение е един приоритет, но приоритет, който е, трябва да бъде наблюдаван отблизо, за да може да бъде коригиран във всеки момент. Необходимото е, наистина да имаме добро законотворчество, за да можем да мултиплицираме ефекта на по-добрите закони. Благодаря още веднъж на всички тези, които участваха в е, работата и се надявам, че утре ще бъдем свидетели на един добър край, на хепи енд. И благодаря ви, господин Тимерманс. Ще положим всички усилия да бъдем на висотата при а, изпълнението на това споразумение. Благодаря, госпожо. Which is, you know, the <laughs> famous phrase, uh... С това приключваме дебата по въпроса. И